Euh, колеги, е. предлагам ви да започнем. Искам първо да благодаря на Жан-Клод Юнкер, който е определен за кандидат от Европейския съюз за председател на комисията. Благодаря му, че прие поканата да дойде в нашата група, групата на демократите и либералите в е, Европейският парламент. И първо искам да кажа на Жан-Клод, че сме много доволни от решението взето от Европейският съвет, защото от самото начало, когато не толкова много хора вярваха, че процедурата е правилна, групата на либералите и демократите заедно с партията АОДЕ и с европейските демократи взе решение да подкрепи тази процедура за водещите кандидати, спицен кандидати на немски, който термин влезе във всички езици сега. И тази идея бе прията, защото считахме, че така ще се засили демокрацията в Европа, така ще се дадем възможност на избирателите да изберат директно, директно председателя на комисията. И след някои така затруднения и колебания, така да кажа, не знам дали въобще има нужда да ги споменавам, Европейският съвет реши да ви да представи вашата кандидатура за председател на Европейската комисия. Освен това, сега се намираме вече в втората фаза на тази процедура, т.е. одобрението на тази кандидатура от Европейският парламент. И е, няма да крия, Естествено, групата на либералите и демократите, която е част от проевропейското мнозинство в Европейския парламент, миналата седмица, когато бе необходимо да изберем председателя на парламента и заместник председателите, започнахме едно сътрудничество и сме готови да бъдем ангажирани с участието си в това проевропейско мнозинство с съответните европейски теми и е, портфолия. Второ, е, същото се отнася и до съдържанието на политиките, а именно по тази причина ние изготвихме един документ с е, конкретни въпроси и е, тези, които искаме да следваме в бъдещите пет години. Искаме е, да постигнем едно разделяне с миналото. Разделяне в смисъл е, така оставахме с чувството, особено под управлението на господин Барозо, че той слушаше много повече съвета, Европейски съвет, отколкото Европейския парламент. Много често имаше конкретни предложения от Европейския парламент и не искам да кажа, че комисията беше против, но господин Барозо, давам ви примерно, пък, пример пакета за економическо управление, той беше отличен. И ние настоявахме един, два пъти, десет пъти пред комисията, пред председателя на комисията, да представи този законодателен проект, но това не се случи защото някои от страните членки не бяха съгласни. Европейският парламент играе точно толкова важна роля, колкото Европейския съвет и е, мога да кажа още от самото начало, че ние се надяваме сега да имаме една комисия и председател на тази комисия, която да има смелостта да се изправи дори срещу страните членки, но да използва правото си на законодателна инициатива, което е толкова важно. И второ, сега ще ви дам думата. Ние разработихме една процедура тук с конкретни въпроси от нашите членове. Ние, е, разбира се, наблюдавахме и вашето представене пред е, другите групи. Господин Юнкер казва, оживях от това. Та ние наблюдавахме е, вашето представене и пред социалистите. Да, накрая ще се нуждая от реанимация, вероятно, но по, с течение на годините ние работихме с тази група в мнозинство, именно за да създаваме сътрудничество, примерно пакта за стабилност. Социал-демократите, социалистите, цялата работа, която беше извършена, включително и от нашия приятел Оли Рен, ще ще бъде загубена. Ей така, с един замах Така че сме ви подготвили съвсем конкретни въпроси. Редица от е, нашите членове, депутати са определени да ви ги зададат. Ние имахме едно подготвително заседание – за да изслушаме вашата програма, която вие също така предоставихте на нашата група. Заповядай, Жан-Клод, имаш думата. Благодаря, дами и господа. Мнозина от вас са мои добри приятели. Сега, като погледна залата, виждам и колко ветерани има тук от Европа от доста време. Разбира се, обогатени и от желанието да вървим нататък. Що се отнася до процедурата, искам да кажа, че аз бях сред тези, които е, бяха за новия начин за издигане на кандидатури за председател на комисията. На 25 май е, се извърши гласуване за съответните партии и техните водещи кандидати, използва се съответната немска дума. И съвсем искрено считам, че тези, които не е, е, спазват е, договорите, когато настояват да се смени начина на избиране на председател на комисията, те следва да се съобразят с резултатите от е, изборите за Европейски парламент. Сега Това е направено и е важно да спазваме съответните институционални процедури. Европейския парламент се опитва да преоткрие своето логическо място в е, архитектурата на европейските институции. Аз много се радвам за това. Първо нека да кажа защо си поставих кандидатурата си за председател на комисията. Аз е, имам много дълъг политически е, живот и създава въпроса защо тогава бих искала да се бъркам в е, тези неща, ако нямам желание да постигна нещо повече. И бих искал там, където е необходимо да допринеса за развитието на Европа в правилната посока не искам да звуча арогантно, но мога ясно да кажа, че аз харесвам Европа. Работил съм в този дух и като финансов министр с, в Екофин с колеги от тази зала. Бях кандидат така както и ти, минах през цяла Европа и останах изключително впечатлен от огромното разнообразие в Европа. На моменти даже беше трудно да се намери единните, единия елемент, но е, примерно в Америка 3000 км можеш да пътуваш и пейзажа няма да се смени. Нищо няма да се помръдне, нищо няма да ви развълнува. А в Европа на всеки 100-200 км между Брюксел, Люксембург, Страсбург се натъквате на различни пейзажи, които отразяват и духа и менталитета на съответните граждани на тези страни. В своята програма Очертях някои основни приоритети, които бяха подсилени от е, предложения, зад които аз е, заставам е, на базата на различни документи, разбира се. Разбира се, аз внасям и лична нотка – които не винаги се споделят от авторите на тези програми, но според мен основната цел на нашето желание да ръководим Европа съвместно е да се работи за растеж и заетост. Не бива да се е, крие, че в момента Европа е отговорна за провала на националните политики. Но Европа не е единствено отговорна за политиките на растеж и създаване на заетост, сякаш националните държави не съществуват. И в такъв смисъл аз уважавам съществуването на нациите, на националните държави и Европа може да се развива и да върви по-нататък на базата на тези е, национални държави. Не може да се върви без тях. Това би било напълно погрешно. Също така, аз мисля, че разбира се, трябва да има политика на растеж, но не може да има растеж без да решим проблема с дефицита. За това е необходимо да работим по натрупаните държавни дългове. Това е нещо, което казвам на всяко заседание, казвам го и по време на кампанията. Тук държавите не се справят добре. Има ги и тези, които твърдят, че пакта за стабилност не е проработил, но аз съм убеден, че е много важно да се придържаме към бюджетната дисциплина. Нямам предвид крайните бюджетни ограничения, но все пак е важно да се придържаме към тази дисциплина. Така или иначе, аз винаги съм я защитавал в Европейския съвет, където съм работил много години. И нашият колега там ще бъде и бъдещ комисар. Винаги съм защитавал тази политика и пред комисията. Поел съм отговорност за нея, сега поемам и още по-голяма отговорност със собствения си темперамент, енергия и талант съм готов да продължа да работя за пакта за стабилност, който е пакт за растеж. Всъщност, преди 15 дни ние го обсъдихме и сигурно сте забелязали какво каза Европейския съвет. Каза се, че няма да има промяна в частта растеж и стабилност. Но се каза също така, че трябва да се използва този марш за гъвкавост, който ни дава пакта за стабилност още от 2005 година насам. С други думи, ние няма да загърбим отговорните политики на дисциплина, но ще се възползваме от механизмите в пакта. Така тълкуваме пакта и така ще работим. Принципно и съгласно Европейския съвет това са двата водещи принципи, а ние самите ще видим какво ще се предложи в бъдеще. Не, че ще поставим под въпрос бюджетната дисциплина, но ще видим как да използваме този марш за гъвкаво заложен още 2005 година. Също така смятам, че е необходимо растежът да бъде плодотворен, да води до истински работни места. И на практика да видим реализирани обсъжданите идеи. Трябва ни истински единен цифров пазар и тук трябва да завършим неговото изграждане. Освен това е необходимо да завършим и истинския, изграждането на истинския пазар за услуги. Така ще разширим и трудовия пазар, като те ще навлязат в областите на бъдещето, а не ретроградните сектори. Аз съм убеден, че ни трябва един истински европейски енергиен съюз. Така ще сложим край на прекомерните разходи, които правим за някои от своите доставчици. Необходимо е следователно да преразгледаме това, което харчим за енергетиката и да работим активно по альтернативните енергоисточници. Всички тези политики, разбира се, зависят от усилията на държавите членки. Самата Европа нищо не може да направи, ако държавите членки не си свършат работата. Те имат и съответните инструменти на ниво правителство. Мисля, че също така трябва да работим за публичните и частни инвестиции в Европа. Необходимо е те да отговарят на нивото на нашите амбиции. Имаме 10 програми, но инвестициите спаднаха с 40%. Необходимо е да увеличим публичните инвестиции. Необходимо е отново да задействаме тази машина в Европа. Разбира се, аз все още не съм избран от парламента, така че не съм започнал воденето на преговорите, тъй като нямам нито мандата, нито авторитета да го направя. Е, но е необходимо да се говори за инвестициите и с другите институции на общността. Така или иначе започнах някои контакти с Европейската инвестиционна банка, например познавам председателя. Необходимо е да помислим какви са сумите, с които можем да разполагаме и съответно финансовите механизми за тази инвестиционна машина. Не бива да забравяме също така и частните инвестиции. Те са най-малкото не по-малко важни от публичните. Така че трябва да се работи и на двете плоскости и частни и публични инвестиции. Струва ми се, че бихме сбъркали обаче, ако забравим за основните ценности, които създадоха Европейския съюз. Разбира се, ние няма да казваме на останалия свят как да живее, но е необходимо да направим така, че основните ценности да бъдат зачитани на територията на Европа. Европейската харта не е някакъв официален текст на хартия, който иначе нищо не значи. Необходимо е и нашите партньори да зачитат ценностите, заложени в Европейската харта за правата на човека. Европейският съюз трябва да се придържа към Декларацията на Съвета за Европа по основните права на човека. Освен това, сред моите предложения, които ще направя и на съвета на Европа, и пред европейските институции, е залегнала тази връзка с Европейската харта. Ще ви напомня също така за комисията Далар от 2006 година. Това беше преди Лисабонския договор, след това Лисабонския договор прецизира този въпрос. Европейската харта, знаете, стана факт след съответния даден мандат. И самият аз бих искал Европейският съюз наистина да бъде единен в това отношение. Това не е само празен лозунг. Трябва да се има предвид, че голяма част от гражданите на Европа загърбват Европейския съюз, защото им се струва, че никой не обръща внимание на техните социални проблеми. За това и е, на национално и европейско ниво ние трябва много сериозно да разгледаме социалните ангажименти към гражданите. Трябва да се борим с социалния дъмпинг, с фискалния дъмпинг. Някои казват, че като премьер на Люксембург е, едва ли аз съм човека, който трябва да работи по финансовите въпроси. Имайте предвид обаче, че винаги, когато са се отправили упреци, още към от 1991 година ние сме хармонизирали акцизите в Люксембург, след това 90 8, още 87 година ние бяхме положили основите на нашата политика, зададохме и етичния кодекс за работа в финансовата област, що се отнася до банковата тайна, това също е обсъждано в Люксембургския парламент и аз не съм човека, който те първа трябва да се учи как да работи. Така или иначе, обаче, Имайте предвид, че аз съм проучил и всички други фискални режими, не само този на Люксембург и някои от тях ги познавам по-добре от собствените ни. Познавам ги в детайли. Мога да кажа, че данъчното облагане на предприятията се прави възоснова на хармонизирана данъчна ставка – И всичко това се прави и ще бъде правено както трябва. Аз не съм против фискалната конкуренция, обаче е, навсякъде, където се използват несъвършени юридически инструменти, се стига до фискални системи, които съвсем не са съвършени. Струва ми се също така, че трябва да разгледаме и проблемите на миграцията. Това са проблеми, които, както виждате, стават все по-остри. Непрекъснато виждаме нови и нови вълни от незаконни емигранти – и е необходимо да се поеме отговорно за слагането на край на тази незаконна емиграция, защото тя не е само проблем на Италия или на Гърция. Можем да кажем Марен Остро, но не, това е проблем на всички. Това е проблем в цялото Средиземноморие и е необходимо да бъдем солидарни. Защото Последиците, когато миграцията не се направлява както трябва, всички ги знаем. Има и още нещо – законовата миграция. Знаете, че от няколко десетилетия ни липсва работна ръка, но този, тази тема винаги е била доста деликатна, винаги се е заобикалила – а така или иначе и при законовата миграция трябва да има хармонизиране. Хармонизиране също така и на политиките за обежище. Необходимо е да сме сигурни, че няма да има огромни драстични различия между държавите членки, ако би се третирало едно и също досие, например – Необходимо е да сме сигурни, че при едни и същи обстоятелства ще има и една и съща реакция. Ето и тук ще трябва да се сближим повече. Това са основните ценности, към които се е, придържам. Тук в 15 е, на минути изложих е, така съвсем от сърце всички е, тези, които аз застъпвам. Тоест, ние трябва да работим по общностия метод, да се сложи един сериозен акцент върху него и в момент, в който без е, особени външни причини Европа бе залята от последиците на глобалната криза, ние е, трябва да действаме така, както и действахме заедно с е, е, моя колега Оли Рен. Сега е много лесно да се казва, трябваше да направите това или онва, но ние тогава се намирахме в един горящ самолет и трябваше да го поправим преди той да се стори на земята. И за това трябва да отдадем дължимото на Оли Рен, който свърши изключително много в този драматичен момент. Видяхме колко е, изключителна работа бе свършена тогава и съм, имам голямата част да бях участник в тази работа. Нека да започнем веднага с въпросите. Предлагам по една минута на въпрос. След това Жан-Клод веднага може да отговори и след това можете да направите реплика за няколко секунди след неговия отговор. И Жан-Клод, ако иска, може, разбира се, да реагира на вашата реплика. Така че малко по-дисциплинирано, знам, че е трудно, обаче ще се опитаме тази вечер да го направим. Започвам с Ансип. Благодаря ти, Ги. Скъпи Жан-Клод, благодаря ти, че си тук с нас днес. Благодаря ти, че споделяш виждането си за бъдещето на Европейския съюз. Аз искам да попитам за вторият ти приоритет за Европейския енергиен съюз. Преди няколко години се говореше, че трите Балтийски републики са нещо като остров на Европейския съюз. Благодарение на европейското финансиране, Естония е много по-добре свързана с съседните страни и може да се говори за по-добра енергийна сигурност, когато говорим за Естония. Но има реална потребност за една интелигентна енергийна мрежа за цяла Европа – Необходими са много средства. 9 милиарда имаме само. Само 9 милиарда евро в а, инструмента за свързване на Европа. Ще предложите ли инвестиционна програма, която да почива и на частни, и на публични средства за такава интелигентна мрежа? Ще подадете ли предложение за истински енергиен съюз и за бързото премахване на пречките на вътрешния пазар за енергия? Благодаря. Euh, euh, euh, да, Андрюс, всичко зависи от ангажимента на комисарите, които ще бъдат назначени. Аз съм тук, не знам кой ще бъде комисар. Вие може да бъдете комисар. Well, and a good commissioner, because И то добър комисар, защото беше отличен премьер. Добрият премьер, несъмнено, ще бъде добър комисар. Но всичко зависи от програмата на самата комисия. Аз съм за това енергийния съюз максимално бързо да се движи напред. Трябва да премахнем всички пречки, подобряваме взаимосвързаността. ще се говори много задълбочено с представители на Европейската инвестиционна банка, за да се наберат необходимите частни и публични средства които ще имат лостов ефект в едните дни. Ще говорим за енергетика, за ИКТ. Това ще бъде основния фокус на нашата инвестиционна програма. Разбира се, че ще взема предвид всички части от предложението, направено от господин Туск по отношение на енергийния съюз. Всичко това ще бъде взето предвид. Обща политика за за придобиване на инфраструктура. Аз лично съм за това, разбира се, в зависимост от това какви са средствата. Естествено, ако обединим е, нуждите си от е, енергия и дадем е, така предимство на различни видове доставчици, аз лично съм за това да има централно управление на покупките на енергия. Разбира се, нуждите на страните членки са много различни, има големи разлики. В някои страни тези материя се регулира от публични предприятия, в други от публично-частни партньорства, в трети само от частни но не знам дали частните предприятия получават най-добрите цени, така че няма проблем да се обмисли този модел. Следващия въпрос. Шанклод, uh, може би не си спомняш, но бяхме в Страсбург преди няколко години в залата Уинстън Чърчил и аз те убеждавах да се кандидатираш. Беше мисията невъзможна. Сега съм тук обаче и не очаквах да бъда тук, но не мога да кажа, че съм недоволен. Имаме определени проблеми. Ти говори за енергийния. Аз съм за това да се развива енергийния съюз, но транспортната политика е една друга политика, която е, ме интересува. Не смятам, че имаме истински вътрешен пазар в сферата на транспорта. Трябва да се подсили настоящото законодателство. Трудно е, е да се пътува от една част на Европа в друга. Настоящата комисия се занимаваше, разбира се, с транспорта, но нямаше реален напредък, с цялото ми уважение към Сим Калас. Как си представяш ти е, прилагането на указанията за трансевропейските транспортни мрежи, както и различните пакети? Един страничен въпрос. Това е административната тежест. Нищо не съм чул по този въпрос. Ако намалим административната тежест, мисля, че ще постигнем растеж. Това можеше да стане миналото. По отношение на транспортната политика, мога да ви напомня, че това е една от най-старите европейски политики но факт, че десетилетия наред комисиите, състава на комисиите всъщност не се интересуваха чак толкова от политиката за транспорта. А много често всъщност имаше много реална липса на амбиции и предходната, и по-предходната комисия, дори и комисията по времето на Делор. Те не успяха да наложат в края на краищата политика, която да дава резултати. Сега хората непрекъснато говорят Делор, Дерол, Дерол, но Делор можеше да направи и някои други неща по отношение на транспорта. Факт е, че сега тази политика вече започва да се оформя и трябва да се преодолеят съществуващите трудности. Никак не е лесно да се случи това. Разликите между мрежите на отделните страни са много големи, но преодоляването на пречките, които все още съществуват, е част от е, е общата политика за създаване на възможност, на засилена възможност за мобилност на работещите в е, Европа. Аз съм за това да има свободно придвижване на е, работещите в Европа. Не можем да защитаваме само другите видове свобода. Така че е, определено считам, че транспортната политика трябва да започне да се развива с нов размах. Както и ги каза, трябва да дебюрократизираме Европа. Европа трябва да става по-голяма, но ние трябва да решаваме и големите, и малките въпроси, и то по съответния начин. А не може да се каже, че нищо не е направено. Комисията е, успя да анулира някои текстове, които абсолютно нямаше нужда да съществуват. Така че дебюрократизацията започна своя вход с, с действията на предходната комисия. 32 милиарда е сумата, в която се измерват тези мерки и ги е прав, че ние трябва да продължим с тези усилия. Това е моето намерение. То беше такова още от 2000 четвърта година, когато отказах да бъда представител в комисията. И така, съдружието между Белгия и Люксембург като че ли започна да убеждава и други, включително Обединеното кралство. Искате ли сега е, някакъв коментар да направите? Да. Да, ясно е, че комисията Барозо направи усилия за намаляване на административната тежест. Аз бях член на работната група. Но като че ли е, малко се забави темпото в последните години и би трябвало да се възвърне замаха, така да се каже. Следващия въпрос. Вие споменахте единия цифров пазар. Това е господин Гуега. Там трябва да се отдели сериозно внимание. В Естония сега човек може да получи виртуално гражданство, електронно гражданство което е смайващо за една толкова малка страна. Но, може би се постига по-лесно. Големите страни са изключително неефективни. Ако погледнете каква е скоростта на интернет в Естония и Литва и сравните с Франция, пък дори и Белгия, разликите са огромни. Но Единият дигитален пазар е огромна възможност за гражданите. Ето сега с фиксираната цена на роуминг, това беше изключително полезно. Хората видяха реално е, как могат да се осъществят економии, как е, се постига ефективност, която работи в тяхен интерес. Какви са вашите ви позиции за единия цифров пазар, кога ще има една обща стратегия за постигане на дигитална економика в Европа? А, тук става дума и за цифри, казва председателят. Миналата на изслушването на комисията Барозо ние настоявахме да чуем и цифри. И Барозо цитира цифрата милиард за следващите 5 години за цифровата економика. ние сме изключително критично настроени към това. Сега, няма аз да цитирам цифри вместо вас, но в края на кръщата, как, какви, са, какви са цифрите, как се измер, измерват тези неща? Вижте, комисията още не е сформирана. Вие ми задавате въпроси, но новата комисия не е излязла с програма. Аз мога да е, ви дам някои ориентировачни идеи, но комисията не е сформирана. Не мога да ви кажа нищо. Това трябва те първа да се обсъди от съвета на комисарите. Моля ви, не ми задавайте въпроси, за които знаете, че нямам отговор. И ясно е, че финансово трябва да има увеличение. Ние заделяме средства за тази област. Това не отговаря на амбициите ни. Сега не мога да цитирам конкретни цифри. Знам обаче, че има множество пречки пред цифровия пазар – твърде много оператори, твърде много регулатори. Системата трябва корено да се промени, ако правим сравнения с САЩ, с Китай, е, то виждаме колко много сме изостанали. И тук не става въпрос само за пари, обаче важни са политическите лидери. Трябва да убедим държавите членки да се откажат от част от цифровия си суверенитет. Те не могат да продължават да фрагментират цифровия пазар в Европа. И знам, че всички са съгласни с мен, когато го казвам. Но когато се стигне до конкретното вземане на решение, се изправяме пред държавите членки, които защитават собствената си територия. Обеден съм, че тук предстои много-много работа. Важни са не само цифрите и техническите бариери. Хермен Янг. Yes, thank you, Guy. Um, Благодаря ви, Ги. Господин Юнкер, един от основните проблеми на западната демокрация по-настоящем е липсата на дългосрочна визия. Мисли се единствено краткосрочно, особено в държавите членки. Като гледам приоритетите ви, оставам с впечатлението, че те са краткосрочни. Не казвам, че са дребнави, но ето имаме споразумението с САЩ, високите енергийни цени, дори ако щете растежа и заетостта. Това, което ми липсва до някъде е фундаменталната визия как да се засили европейската економика, как да й се даде тласък и в бъдеще, да се обвърже това с устойчивостта. А що се отнася до енергийните ресурси, в Европа сме много уязвими, защото нямаме много ресурси. Можем да разчитаме горе-долу само на околната среда и рециклирането. Вие какво мислите? Как този въпрос може да се впише в програмата на дипломацията и работата по външните отношения? Въпрос и по измененията на климата. Струва ми се, че тази политика не е сред приоритетите на Европа. Вие като председател на Европейската комисия бихте ли се застъпили за убедително споразумение, постигнато на бъдещата среща 2015 година в Париж? Ще подкрепите ли амбициозна европейска цел? Благодаря, ще отговоря на поставените въпроси. Виждам през последните седмици, че почти никой не е прочел програмата ми. И това, което откривам и днес, е, че ми се казва пък, че е имало много неща, които не са попаднали в програмата. Това е вярно. Все пак аз съм се ограничил до политиките, които реално са изпълними. Съгласен съм, че не бива да се мисли само краткосрочно, и не може да се търсят само краткосрочните решения, иначе към нас няма да има доверие в дългосрочен план. Не може да се работи само краткосрочно и средносрочно. А по измененията на климата ще кажа, че това е въпрос, който заслужава специално внимание – по време на кризата, която още не е приключила, между впрочем, винаги съм казвал, измененията на климата няма да спрат. Това е нещо, което ще продължи и в бъдеще. И е необходимо да се подготвим за това. Ще ви напомня за Европейския съвет, който предстои през октомври. Той се води от вече определените цели, но аз знам, че в Европейския съвет трудно се постигат целите, така както са формулирани, е, защото има доста ограничения. И на срещата в Париж ще постигнем това, което желаят европейските лидери. Но така или иначе през октомври Европейския съвет ще разгледа тази тема и настоящата комисия също ще изпълни своя ангажимент, за да може да се стигне до амбициозен резултат. Искате да допълните нещо? Да, накратко. Споменахте съвета, но Полша всъщност се наложи. И тук единствено Европейската комисия може да се възпротиви на Полша. Търсите ли някакво решение, така че европейската е, политика за климата да не страда заради Полша? Други ще мисля, че доста упростявате, като представяте проблема по този начин. Полша си има собствени проблеми, и така или иначе поляците са представили тези проблеми, аз съм запознат с тях, но ние не можем да решим тези проблеми днес, така както това се очаква. Александър Ламсдорф. Благодаря ти, Ги. Господин Юнкер, радвам се, че сте тук като водещ кандидат, предложен от съвета. Мисля, че има напредък, що у нас демокрацията. Това е добре за нас и за демокрацията. Искам да попитам за растежа и за младите хора, особено младите хора на юг. Нови продукти, нови услуги, нови пазари. Може би това е пътят напред, така че имам няколко въпроса. Тази сутрин сте казали в социалистическата група, че трябва да има социал-демократ, който да бъде на мястото на Оли Рен. Не знам дали да е така. Ако пък смятате, че ще е така, защо? Не трябва ли най-добрия, най-качественият човек да наследи Оли Рен? Сега за пакта за стабилност и растеж, защото това е основният проблем и въпрос. Смятате ли, че социал-демократ може да се справи по-добре от който и да е друг? След това отварянето на пазарите. Имаме преговорите е, за трансатлантическо споразумение за търговия с САЩ. Какво мислите за тях? Какви са основните линии, които ще защитавате? И още един въпрос в същия контекст – как искате да подобрите комуникацията на комисията, за да спечелите отново доверието на хората? Защото в Германия виждате, че в момента има доста недоверие по отношение на тези преговори. Уважаеми колега Ламсдорф, трябва да ви кажа, че по време на предизборната кампания е, аз бях единственият човек, който защитаваше положението. Единственият Начинът по който комисията прилага пакта за стабилност и стареж, растеж всъщност има известна роля. Трябва да видим как ще работят нашите политики, ориентирани към растежа. Как могат да бъдат изготвени и те така, че да излезем всъщност от тази липса на растеж. Що се отнася до Оли Рен, тази сутрин в групата на социал-демократите, казах, че съм единственият човек, който е защитил Оли Рен. Аз съм единственият човек, който го защити. И казах, ако нещата бяха толкова прости, то тогава един социал-демократ да дойде и да ги свърши. И така ще стане най-вероятно. Защитавах растежа, пакта за, извинете, за стабилност и растеж – и ние ще намерим съответни лица. Има хора, които могат да се справят с тази задача, но те ще го направят на базата на работната програма, която ще разработи Европейската комисия. Програмата за новата комисия а, няма да бъде радикално различна от а, това, което казва съвета за това, че не искат никакви промени в пакта за стабилност и растеж. Пактът за стабилност е такъв какъвто е и той е такъв от 2005 година насетне. Аз а, не съм застъпник на цикличните програми, макар че 2008-2009 ние, държавите членки имам предвид, се занимавахме точно с това, което доведе, крайна сметка, до натрупването на дълг. Не може да има циклични програми, които постоянно да се изготвят и прилагат. Не му е сега времето да се търсят програми. Трябва да се търсят структурните реформи, защото това ще означава по-гъвкаво тълкуване на пакта за стабилност. Точно това възнамеряваме да направим. Така че исках съвсем ясно да кажа, че всъщност не съм чел някакви прес-съобщения тази сутрин от различните новинарски агенции. Аз влизам в политическите групи и изведнъж е, почвате да ме питате какво казахте и аз всъщност трябва наистина да видя какво съм <laughs> казал. Така че, като че ли ни управлява пресата и правим грешки, защото не се вглеждаме точно в това кой какво е казал, а в това какво е отразила пресата. Аз съм за стабилност. И си спомням Маастрийския договор, преговорите. Всъщност не помня точно с кого спорих. Обсъждахме независимостта на Централната банка и имаше много спорове тогава. Караха се хората, Говорехме за независима валутна политика. С господин Делор и други се борих за това да има координирана економическа политика, което да бъде нещо, на което да се гледа сериозно. Сега говорим за економическо управление. Това, което предлагахме, беше това да бъде записано в учредителните договори, и то не за да се отслаби валутната политика, а защото искахме да подсилим, да укрепим економическия и валутен съюз. Така че, що се отнася сега до преговорите с САЩ? Е, искам да бъдат максимално прозрачни тези преговори. Имаме нужда от по-голяма прозрачност. Наистина, е, това го казвам отдавна. Ще разгледам дали преговорите са прозрачни и ще видим какво мисли парламента по този въпрос. Не мисля, че защитата на данните е част от тези преговори. Ако говорим за това да се прави търговия или бизнес, трябва да се спазват европейските правила, независимо от това откъде е фирмата, която търгува. Така че нашите правила трябва да бъдат спазвани. Не може въобще да се подлагат на някакво съмнение. Също се отнася за защитата на здравето на трудещите си, на потребителите. Това са теми, които не подлежат на дебат и не може американците да имат някакви претенции е, по тяхно отношение, в тяхно отношение. Така че трябва да направим това, което сме обещали, да спазваме обещанията си. И е, тук в е, момента наистина аз мисля, че се занимавам с въпроси по същността. През съобщенията няма да ви помогнат. Е, мисля, че трябва да се подобри взаимоотношенията между институциите. В е, Брюксел се взема някакво решение, всички сме съгласни с това решение, след това се връщаме в държавите си членки и започват критики по отношение на това решение. Правителствата взимат решение тук, връщат се по домовете си и започват да критикуват решението, в което те са участвали. Така че е, това е ужасяващо поведение и това трябва да се спре. Трябва в края на заседанието да се каже какво е прието и какво остава. Говорим за това да преодолеем другите, да спечелим, да сме по-добри от конкуренцията. Вижте какво правят рейтинговите агенции. Вижте частните телевизионни канали. Има толкова много печеливши пред камерата, които застават, а, а всъщност в Европа никой не печели. Или ще спечелим заедно, или ще загубим заедно. Немският ми е доста лош, казва председателя, но доколкото разбрах, искате да кажете, че ако социалист заеме портфела за стабилност, той трябва да изпълнява и пакта. Смятам, че добре разбрах това. Председателите на различните групи не винаги казват точно това, което се е, решава по, по отношение на отделните портфели. Там още не всичко е решено. Да, ясно е, че не е, е решено. Добре е да е, разберем това ясно. Оли, първо ще е, изслушаме твоя въпрос и след това ще дам думата на Мариан, защото в момента е важен дебата за пакта за стабилност и вие също искате да коментирате нещо по този въпрос. Благодаря ги. Добре дошъл, Жан-Клод, в парламента. Много се радваме да те видим тук в нашата група. Много искрено искам да благодаря за отличното сътрудничество по време на толкова трудните времена на кризата. Благодаря за много последователната ти подкрепа за общностния метод, за реформите за економическото управление за да обърнем е, кризата, бе много важно да правим именно това. Възползвахме се от пакта за стабилност и растеж, намалихме бюджетните дефицити до около 3,5%, намалихме нивото на публичния дълг в момента тази година – благодарение на тези инструменти. Това е изключително важно за стабилизиране и възстановяване на економиката. Това е се получи и благодарение на теб, Жан-Клод. Затова е много важно да изясниш и е, твоята позиция по отношение на економическите и валутни политики на комисията. В това отношение не би следвало да се притесняваш. Аз няма да бъда кандидат, защото моето правителство смята, че съм твърде мек по тази тема, тъй като аз така бях за това да има структурен баланс, а не да се гонят конкретни отделни цели. Знаем, че в момента в Европа е много високо нивото на безработица, много ниско ниво на инвестиции и трябва да се разработва стратегия и за създаване на растеж, и за реформи в инвестициите като същевременно се търси една последователност в разходването на публичните финанси и спазването на правилата на пакта за стабилност. И в такъв смисъл имам въпрос. Какви действия ще предприемете, за да направите така, че страните членки, включително тези 11, които са в процедура на бюджетен дефицит, да спазват и прилагат критериите на пакта за стабилност и е, растеж и да търсят съответните реформи. Най-добрият начин да накараме тези страни да си спазват е, изискванията е да прилагаме правилата и то без разлика. Да се използват така наречените маржове за гъвкост, гъвкавост, който, които бяха добавени, когато се реформира пакта. Аз не считам, между другото, тази тема непрекъснато се е, раздуха в, е, в вестниците. Не считам, че трябва да има огромни промени. Просто трябва да се търсят структурни реформи. Те са много по-важни от конкретни номинални цели. В последните години не отделяхме достатъчно внимание на конкурентоспособността и всички свързани с нея въпроси. Вие нееднократно поставяхте акцент върху необходимостта да се развива балансирано заплащането и производителността. Но това не бе изведено достатъчно ясно в публичното пространство. Структурните реформи са от изключително ключово значение. Верно, важно е да има и цифрови изражения на целите, но най-важни са структурните реформи. Мариан, заповядайте, но моля всички депутати да се изказват в рамките на една минута. Благодаря. Добре е дошъл господин Юнкер в групата АЛДЕ. Това е Марион Харкин. Съвсем а, скоро след а, избирането на а, председател на комисията ще а, е, се излезе с програма за заетостта на младеща. А, и е, няма нужда да ви е, говоря колко важен е и колко болен е този проблем. Европейските граждани очакват и парламента и комисията да реагират бързо по него. И затова въпросът ми е какви конкретни действия ще предприемете за подобряване на достъпа на, към трудовия пазар на младите хора. И е, също как ще се използва фонда за младежка гаранции. Също така, аз се занимавам главно с заетост и е, социална е, въпроси. Вие казахте, че трябва да поемаме социалните си ангажименти по-сериозно и затова искам да знам какви действия смятате да предприемете, за да можем ние да приемаме социалните си ангажименти по-сериозно. Жан-Клод, имаш думата. Искам първо да ви кажа, госпожо, че ние би следвало Тоест не би следвало да правим обещания, да даваме обещания, които не можем да спазим. Парламента и комисията сами не могат да създадат нито едно работно място. Ние можем да създадем общите условия, макроекономически условия, които да дадат възможност на Европа да регистрира растеж, който е по-висок от настоящия. Но не можем да създадем впечатлението, че сега в рамките на 5 е, години комисията или парламента ще реши проблема с масовата безработица на младеща. Аз лично не е, приемам е, тази идея Европа да е отговорна за всичко. В край на кращата националните правителства отговарят за политиките за заетост. Европейския съюз може да предостави на националните правителства инструменти, условия, за да провеждат тези политики, но по същество политиката, тези политики са от ресора на националните правителства. Не може Европа да решава проблема с е, безработицата. Това се прави на национално ниво. Ние можем само да предоставим инструменти, от които те имат нужда. Разбира се, Безработицата сред младите е един от най-тревожните проблеми. Отдели, отделили сме 5 милиарда. Имаме ред други проблеми. Е, можем да използваме средства, които вече са предвидени. Но до момента само две правителства са приели програми по тази тематика. Та, парите не са всичко. Има много средства, които не са. Е, използвани. Е, първо трябва да се има решения за политики, но трябва да се прилага това, което е, сме решили. 5 милиарда не бяха използвани. Защо да създаваме нови програми, след като програмите, които съществуват, всъщност не се прилагат от правителствата, които биха могли да го направят. Така че, ако ние е, имаме едно общо виждане за това да се създаде общ вътрешен цифров пазар, да се приключи изграждането на вътрешния пазар за услуги, да разработим програми за инвестиции, които да ни дадат възможност да действаме по-добре в областта на транспорта, на информационните технологии, на телекомуникациите, непосредственият резултат ще бъде растеж и създаване на работни места. Така че просто трябва да се е, изпълнява една по-глобална, по-широка политика, а не да се съсредоточаваме върху отделни е, части от различни политики. Жерар Депре. Euh, Жан-Клод така с известно а, безпокойство започвам темата за фискалните а, тематика. Аз лично не искам да дразня представителите на Люксембург, защото те са много мощни в това отношение. Но ще е, задам е, един въпрос, който няма директно отношение към фискалните режими на Люксембург. Е, сега, когато става дума за фискална конкуренция, много често става дума за нелоялни практики. Вие казахте, че сте за това да има известно сближаване в фискалната област. Как го разбирате? В кои посоки най-общо? къде е, в еврозоната или в целия Европейски съюз. Мисля, че доста се говори по тази тема в предизборната кампания. А също, що се отнася до американската система, която задължава предоставянето на данни на властите за американски граждани, но не само за американски граждани, но и за чужденци, които имат интереси евентуално в Америка и които могат да бъдат санкционирани независ... от американски разпоредби, независимо, че те не са американски граждани. Е, тази система може ли да отговаря ли на европейските норми? Редно ли е и ние да търсиме налагането на някакъв режим за е, санкциониране на избягването на плащане на данъци? Depuis des siècles, toi et moi, et Jean et moi, nous discutons de la fiscalité européenne. Жан и аз говорим за <laughs> едно и също в крайна сметка и като че ли сме съгласни. След като направихме промените в собствената ми страна, ние продължаваме да ги осъществяваме, мога да ви кажа, че се прави необходимото за данъците на предприятията. Казах ви, че и в съвета съм говорил неведнъж за това да имаме една и съща данъчна ставка – като ми се струва, че съветът гледа благосклонно на една такава идея и предложението си остава в сила. Необходимо е европейските, а и не само европейските предприятия да не страдат от различията между държавите членки. И тук трябва да се направи колективно усилие да се тръгне от един добър анализ на държавите членки и да се има предвид, че водещото е необходимо да бъде не интереса на данъчната система, а интересът на предприятията. Така или иначе, ние не сме изтеглили все още текста за облагането на финансовите сделки и това ще си остане като предложение – съвета знаете, че прибягна към засиленото сътрудничество в това отношение, но ще продължи работата. По САЩ и това споразумение за спазване на данъчното законодателство ще кажа, че намирам идеята на САЩ за отлична. За малко се обърках, щях да кажа Съединените щати на Европа. Това е идеала на ГИ, разбира се, тук до мен. Но да се върнем на темата. Ако като премьер на Люксембург бях направил предложение в този дух, всички щяха да ми се смеят и да кажат, а вижте го този от Люксембург. Силви, благодаря ти ги. Господин Юнкер, добре дошли при нас. Всъщност, е, тук има две хубави изненади – Първо, държавните ръководители в този случай зачетоха водещите кандидати и проявиха уважение към вас, като дори се съгласиха да изберат по този начин председател на комисията. Нещо много хубаво, на което се радваме. На второ място, банковата тайна и миналата комисия положи големи усилия за въвеждането на правила, доста се работи и по банковия съюз, но хората не разбират какъв е този банков съюз, дали това е подарък за банкерите или за някой друг. Как можем да обясним какво стои зад банковия съюз? И също така, как виждате работата през бъдещите пет години по е, влизането в сила на този банков съюз? Мисля, че тук предстои много работа. Ще трябва да се работи на ниво европейски надзор и така нататък. Това е много важно предложение за някои от държавите членки. Много е важно и да се подобри състоянието на паричния и монетарен съюз. Същевременно маките и средни предприятия не получават кредити от банките. Какво мислите вие за секюритаризацията и това, което може да се направи за маките и средни предприятия в това отношение? Благодаря ви, Силви. Да, доста често ние не успяваме да обясняваме добре това, което правим. Да, съгласен съм също, че гражданите не знаят какъв е този банков съюз. Ние говорим за енергиен съюз, за всякакви видове съюзи. И като казваме банков съюз, хората мислят, че става дума за някакъв единен инструмент, използван от банките а в този случай това е задаването на рамка на банковата дейност. Много сме говорили и за принципа на централизиран надзор, който се въвежда. Опитваме се да обясняваме на гражданите за връзката между банките и надзора, но те не могат да разберат какво точно им казваме. Така че за Банковия съюз най-важното е да се каже следното нещо, което е простичко, да накоплаците вече няма да плащат за чуждите грешки. Необходимо е също така много прецизно да се изпълнява законодателството така, както вече е прието. Към края на седмицата ще имам разговор с президента на Европейската инвестиционна банка. Ще говорим точно за потока от кредити, който да стигне и до малките и средни предприятия, не само да циркулира между банките. Добре е да помислим за този инструмент – мисля, че и съществуващите инструменти, и новите бъдещи инструменти на европейските банки могат да се използват така, че да се създаде този лостови ефект за маките и средни предприятия. Но тук кредитният поток, разбира се, е жизнено важен. Знаете, че в Гърция, например, както и някои други страни, просто няма потенциал за инвестиции в малки и средни предприятия. Да, и един последен въпрос от економическо естество, госпожа Михайлова, която е и председател на Комисията по регионално развитие. След това ще чуем председателя на бюджетната комисия. Благодаря ви, господин председател. Господин Юнкер, във вашето експозе вие говорихте, че трябва спешно да се работи за публичните и частни инвестиции, нещо с което съм съгласна. Говорихте за това да активизираме машината за публични инвестиции, да стимулираме частните инвестиции. Много е важно тук да се гарантират и инвестициите в инфраструктура. Бих искала да знам какво мислите вие? Не трябва ли да мобилизираме спестяванията в банките за инвестиране в инфраструктура? Също така, финансовите инструменти могат ли да бъдат използвани по-добре за една ефикасна регионална политика, особено при договарянето на националните споразумения за партньорство с Европейската комисия? Благодаря. Благодаря ги, благодаря Жан-Клод. Ето като че ли всички говорим за това фискално сближаване. Вярно и е, вие бяхте председател и на Еврогрупата. Сутринта ни напомнихте, че е необходимо да изравним държавния дълг и също така говорихме и за хазната на Люксембург. Но нека се върна на въпроса. Вие искате да има фискално сближаване искате да се борите с нелоялната фискална конкуренция, мисля, че за да стане това, трябва да разполагаме с подходящия ресурс, което означава данъци на цялата европейска територия. Имаше и група на високо ниво, създадена с тази задача. Вие какво очаквате от нея? Мислите ли, че ще се стигне до решение за собствения ресурс на Европейския съюз? Също така, вие сте кандидат за председател на Европейската комисия. Знаем, че вече е приета рамката за бъдещите 7 години в финансово отношение, многогодишната финансова рамка – какво бихте направили вие за преразглеждането на тази рамка? И накрая, казахте, че за вас е важна бюджетната дисциплина. Какво мислите за неизпълнените поети задължения? Има над 20 милиарда неизпълнени задължения от 2012 година, които трябва веднага да се изплатят. Има и общо 24 милиарда. Мисля, че не е добра политическа практика да прехвърляме неизпълненото към кредитите. Жан-Клод, благодаря ви. По първия въпрос ще отговоря на госпожата, че заедно с Европейската инвестиционна банка, както и други възможни партньори. Мислим за връзката между различните инструменти, включително и за тяхното използване за регионалната политика, за да може, както и вие казахте, да задействаме тази машина за инвестиране. А Жанна Теп ще отговоря. Знам, че неведнъж сте ми казвали, и в Сената това, което мислите за фискалната политика на Люксембург. Мисля, че това не беше необходимо, защото Люксембург прилага европейското законодателство, което е несъвършено. То е несъвършено. Ние много неща направихме за ДДС, след това средата на 2015 година също ще имаме новата мярка за приходите. Е, от 2007 работим с Кристин Лагард. Така или иначе, Люксембург променя своя начин на работа, но не бива всеки френски парламентарист да идва и само да хвали френското правителство. Същото беше и при португалското председателство, и при френското председателство. Да, мина вече една година от тогава, както и да е. По неизпълнените поети задължения и съответно бюджетните кредити за плащания, аз съм съгласен с това, което вие казахте, но Европейската комисия няма бюджетни правомощия. Тук ще трябва парламентът и съветът да обсъдят въпроса помежду си. Принципно имайте предвид, че финансовите министри тук не проявяват интерес. Е, много често този въпрос се разглежда от външните министри или заместник министри от Министерствата на финансите. Текстовете минават по този начин на първо и второ четене. А ще трябва да се работи много и с европейските финансови органи, за да вземат и те участие по тези неизпълнени поети задължения наистина е необходимо да се вземе категорично решение, те да се изплатят веднъж за винаги и в крайна сметка да си платим сметките. Казваме, че трябва да има повече кредити. Необходимо е и комисията обаче да се изпълнява задълженията спрямо предприятията. Ето и италианската и гръцката държава положиха огромни усилия, за да си платят сметките. И по този начин успяха да напълнят и касите на частния сектор. Но като говорим за бюджет и за собствения ресурс, трябва да ви кажа, че аз винаги съм защитавала идеята за собствен ресурс, още откакто беше поставена за първи път в Страсбург, защото имаме не само различията между държавите членки, но ние трябва да имаме и добра финансова перспектива, а не всичко да се решава на 5 или 7 години. Необходимо е да имаме този силен инструмент. Ще видим какво ще направим тук. 2015 година не знам дали ще бъдем готови, защото трябва да се помисли преди да скочим, когато става дума за тази тема. Марио Монти наистина в момента работи в рамките на групата на високо ниво. Мисля, че там можем да очакваме отлични резултати и се надявам, че те ще продължат работата но по дебата за собствения ресурс трябва да започнем работа веднага. Е, защото забавим ли се, няма да можем да подходим достатъчно амбициозно. За Европа нямам никакви иллюзии. Но с други думи, нямам иллюзията, че има нещо различно от собствения ресурс, но това е дебат, който ще трябва да водим, да и да го водим скоро, а не да го отлагаме и накрая на мандата да се каже, еми то не остана време за това. Сега навлизаме в друга тема. Софи Инфелд. За... Благодаря ти, ги. За мен е удоволствие да имаме такъв обмен днес. Прочетах вашия документ с приоритетите. Имам едно предложение, а то е да махнете приоритет 5. Специално третиране за определена държава членка и да го замените с това, което трябва да е ключовия приоритет и това са основните права. Радвам се, че споменате, споменавате хартата за основните права и искам да разбера конкретно какво мислите. Има държави членки, които напълно не зачитат основните права и върховенството на закона. Правата на хората с различна сексуална ориентация, на жените, независимостта на съдебната система. Възнамерявате ли да се намесите много по-решително, отколкото предишната комисия в тези държави и да бъдете точно толкова твърд, колкото сме по бюджетната дисциплина и правилата за конкуренцията. Втори въпрос, пак конкурентен. Искате ли да предложите, както бе поискано многократно от Европейския парламент, 12 пъти, права а, и пътна карта за ЛГБТ? Не си спомням конкретната, конкретния цитат, но бяхте казали, че обичате да е споразуменията на тъмно. Аз обичам прозрачността лично, гражданите също. Искате ли като председател на комисията да деблокирате преговорите за регламента за прозрачност и съответно да подкрепите Европейския парламент за по-голяма прозрачност? Благодаря. Oui, on me dit souvent que je suis... Да. Често ми казват, че съм човек на сумрак. Винаги живея в е, тъмнички апартаменти, ама съм малко и като вас. Мнозина от е, присъстващите в тази зала съм срещал точно там, където се появявам и аз. Така в по-затъмнени зали. Така че има, има така, спорове, които не си заслужава изобщо да излизат в публичното пространство. Има и спорове, които трябва да се представят на обществеността. Някои неща действително започват да ми ходят по нервите. Непрекъснато казвате, че преговорите с други страни, с програмите е, за е, финансови програми и така нататък трябва да излизат на е, открито. Това не може да се случва. Когато прозрачността рискува да нанесе щети на тези, които не могат да се защитават, тя не е добра. Естествено, и има въпроси, които трябва да бъдат прозрачни, трябва да има ясни обяснения. Трябва да се прави това, което е необходимо, но има моменти, които не може да се излиза напълно прозрачно, така че този въпрос не може да се обобщава. А аз бих бил много стрикт или много строг, дори ако комисарите застанат зад мен, ако членовете на Европейския съвет не спазват основните права. Един глас само ми липсва в Европейския съюз, защото се смяташе, че съм твърде строг към страните, е, ставащи дума за Унгария е, питах защо вие не гласувате за господин Юнкер, ама нито един депутат не зададе въпрос. Когато се зададе въпроса защо от Обединеното кралство не ме подкрепиха. Та... Има подкрепа, която е съвсем предвидима, но аз лично смятам, че основните права трябва да бъдат спазвани и то с еднаква скорост, е, строгост навсякъде в Европейския съюз. Това следва да се е, налага като принцип за всички страни, независимо от е, становището на Унгария, например. Вие упоменахте ред проблеми в тази област. Но по отношение на регламентирането на някои аспекти е, от е, живота, Европа така стои малко на страна. Аз лично нямам нищо против да налагам строги правила, да има еднаквени правила и за хората с различна сексуална ориентация, за браковете и така нататък. Но Въпрос е не Брюксел регулира тези въпроси. Той трябва да окоръжава националните държави да приемат съответното законодателство и да спазват съответните а, права. тези права се регулират на национално ниво. Те проистичат от национални правомощия, така че не съм аз този, който може да каже какво трябва да се приема като европейско законодателство. Но Европа трябва да подпомага националните страни или да ги санкционира, ако те не си спазват съответното законодателство, но не може да се приема на европейско ниво подобно законодателство. Аз да, може да се правят препоръки, естествено, но няма да се излезе с директива за хомосексуалните бракове, например, или подобни проблеми. Аз лично нямам никакъв проблем по този въпрос, но Европа трябва да си се занимава с големите проблеми и е, правата на жените, да речеме, и другите права трябва да се решават на национално ниво. Е, Председателят казва, е да, ама бракът е един много голям въпрос. Е, с новата комисия ще има ли коража да е, работи смело в тази област? Аз лично няма да размахвам член 7, е, за да плаша правителствата но естествено този член трябва да бъде използван. И като общо мога да кажа, че комисията ще направи всичко, което може. Комисията трябва да има смелостта да, нап... да използва тези инструменти, но съветът е този, който може да ги прилага. Съвета трябва да реши, ако съвета каже, че ще се заличи член 7, комисията нищо не може да направи. Аз съм за това да се използва член 7, но не можем да правим празни обещания. Освен това има ресори, които се решават на национално ниво. Разбира се, има, разбира се, и различни казуси. Всяка група си има различни интереси, но в края на краща трябва да имаме кураж да извеждаме тези теми пред, на вниманието на всички. Казахте, че Европейския съюз трябва да се занимава с големите теми. Аз смятам, че фундаменталните права и правата на ЛГБТ са голяма тема. Освен това, изслушах ви внимателно по отношение на прозрачността и трябва да ви кажа, че съм леко притеснена. Когато гласувам идната седмица, искам да съм сигурна, че председателят на Европейската комисия ще се бори за повече прозрачност през едните пет години. Това не означава прозрачност във всеки един момент, във всеки ъгъл, защото регламента за прозрачност остава възможност това да не се случва, но един по-силен регламент от този, който имаме в момента. Не, аз обяснявах, че има места, където не може да се прилага прозрачност. Имах предвид а, валутната политика. Там не може а, да има пълна прозрачност, защото тогава не би било сериозно, пък и отговорно да се направи. А, за това говорих. Не мисля, че тук има спор. Искам също така да кажа, че аз не съм комисията. Аз съм един от комисията. Първи сред равни. Ще съдите комисията, когато комисията е назначена и програмата е подадена на Европейския парламент. Искам да направя всичко възможно. Сега имам два въпроса. Два въпроса за убежище и иммиграция. Благодаря. Първо считам, че е изключително високо качеството на нашия дебат сега. И ако европейските ни политици, политики са такива, ако гражданите ни следват, ще имат голяма надежда, че ние ще постигнем сериозни резултати. Сега а, демонстрираме огромно качество от дебата, с което благодаря на всички. Европа трябва да се преосмисли е, основните приоритети. Трябва да прави по-малко и по-добре. Във всички случаи оценявам факта, че вие засегнахте въпроса за миграционните потоци. Ние трябва да бъдем смели, за да работим по този въпрос. Трябва да създадем една европейска политика за емиграция, което означава, че не можем да е, живеем в една Европа на бункерите. Е, трябва да се разработва и правото за убежище, трябва да се обсъди въпроса за квотите, например, трябва да има и съответната солидарност, тя да е ефективна, за да има и достатъчно добър контрол на границите, а също така е необходимо да има политика на реално сътрудничество, включително и с страните от Африка. Смятам, че много, много ми е интересно да знам вие готови ли сте да вървите в посока на европейска политика за миграцията. Сесилия. Благодаря, благодаря сте, че сте тук с нас. Съжалявам, че ви изтощаваме днес следовят. Ще се опитам да не ви изтощавам. С голям интерес изчетох вашите приоритети, както и тези пет точки за емиграция, които сте записали. Говорите за незаконната емиграция, на, за контрола по границите, сътрудничество с трети страни, но има нещо, което липсва и то е основно – Говорите за общата система за предоставяне на убежище в Европа, но не споменавате изобщо следващата стъпка, която е необходима за създаването на една широка хуманитарна политика. А това са тези маршрути, които да са безопасни за хората, които бягат, пътуват. Е, примерно всички тези сирийци, които бягат от е, масово клане. Нищо не пише във вашите приоритети, нито едно предложение за временна е, центрове за бежанците в бежански лагери, за да има наистина безопасни маршрути към Европа, за да може веднъж за винаги да приключат тези трагедии, които виждаме. Над 20 000 души са починали в Средиземно море, търсейки безопасност в Европа. Трябва да се борим с това. Трябва да спасяваме човешки животи. Виждате го в Лампедуза. Всъщност, всеки ден се случва по една лампедуза. Какво възнамерявате да направите, за да се преборите с това? Благодаря. Tout d'abord, madame, vous ne m'épuisez pas. Госпожо, J'écoute, j'écoute depuis... Euh, Аз е, е, така не ме изтощавате. От сутринта вода тези дебати. Много, много добра идея е да си обсъждаме нещата по този начин. И когато е, представях своите, си, е, своите приоритети, не исках да представя една цяла програма за дейността на комисията. Тази програма ще бъде изготвена, когато са избрани 28-те комисари. Тогава ще се върнем и към проблема, който вие споменахте и към който аз съм много, много пристрастен, защото определено Европейския съюз трябва да има своя хуманитарен, хуманитарно измерение ние трябва да можем и да защитаваме своите външни граници, бюджета от 80 милиона на Frontex е смешен. И смятам, че трябва да има подобни бюра, които вие споменахте. Не можем да оставим тези хора, които изпитват вече всичко това, което се случва сами. И подходът трябва да е много по-широк. За мен е реално е абсолютно скандално, че ние не започваме да работим по проблемите там, където те се появяват. Защо има страни членки, които намаляват бюджета си за помощи за сътрудничество и развитие? Защо само Люксембург е, предоставя в момента бюджет за сътрудничество с 1% от БВП. Защо Обединеното кралство? Този бюджет е 0,7%. Не е ли? Е, какво очакваме? Първо, бедните хора да продължават да, тези трагедии, вместо да се намери начин на европейско ниво да се решава този въпрос. И то по един солидарен начин защото а, хората, които пристигат на нашите плажове, се намират в а, бедствено положение. Те не могат да живеят там, откъдето идват. Ние трябва да имаме много по-голяма солидарност с тези, които се виждат принудени да стигнат при нас. Euh, Председателят Пет въпроса има по външната политика. Ще ги разгледаме заедно. По тази тема вие излязохте с теза, която е най-подробно разработена. andere Чухте имената. А не ми. Юнкер, мерси Благодаря ви, господин Юнкер. Благодаря за това, че дойдохте при нас този следобед. За мен е много важно това, което казвате за външната политика на Европейския съюз и Европейската комисия, но в последния си абзац вие споменавате това, което според вас са най-големите несъвършенства – в работата на комисаря, който отговаря за външната политика, върховния представител. Бихте ли пояснили, в крайна сметка, вие имате дълъг опит и Знаете, че много често между различните комисари се водят войни за влияние. Всеки се опитва да защити собствената си територия. Вие как мислите да структурирате комисията и нейните служби, така че външната политика да бъде по-ефикасна от това, което е до сега? Благодаря ти ги, господин Юнкер. Ако забелязвате случващото се днес, ще видите, че положението е нестабилно. Виждаме арабския свят, виждаме вътрешните войни там, но виждаме и политиката на Путин. Президента на Русия Путин се опитва да заграби страни от всичкото партньорство и дори отвъд тях. Много години имахме мирни дивиденти, но вече нямаме такива и трябва да вложим пари в отбраната. Знам, че има национални отговорности в тази посока, но какви инициативи ще предприеме вашата комисия за защита, за отбрана заедно с САЩ и НАТО? Ханс Тавинар. Mire, eh, cada vez que se produce una violación grave en cuestión de derechos humanos, se producen всеки път, когато има нарушение на правата на човека в сериозен мащаб, е, чуваме едни заклеймявания, които са ненужни, звучат заучено. Ще използвате ли меката сила на Европейския съюз? Ще прилагате ли хуманитарната клауза от 2016 година на сетне, което да означава да се прекратяват договори, ако тя не се зачита. Има ли по-добра координация на външната политика вътре в рамките на Европейски съюз страна на а, съответния комисар, върховен представител по външната политика? Ще има ли да по-добро координиране външната политика между СВД е и парламента? Чета тук, че ще имате споразумение с Обединеното кралство, за да приемете това, което те искат. Тоест, ще има специални условия за Обединеното кралство. Те ще имат привилегирована позиция в Европейския съюз. Какво става това? Европейски съюз, както си го пожелаеш, избираш си от менюто. Какви са тези специални привилегии на Обединеното кралство, които ще имат те, а пък другите няма да могат да имат? Благодаря. Разширяването и задълбочаването на Европейския съюз е една дългосрочна политика на Европейския съюз. Нямаме нужда от почивка при разширяването. В моята страна, Харватия, има консенсус, че присъединяването на Западните Балкани трябва да доведе до по-добро разбиране, сътрудничество, до благоденствие в целия регион. Някои от съответните страни са в процес на преговор, някои са държави и кандидатки, в други пък искат да станат страни кандидатки. Така че не смятам, че едно послание, че няма да има разширяване в следващите 5 години, ще е добро. Въпросът ми е как ще отговорите на очакванията свързани с вашата позиция като председател на комисията за бъдещето разширяване на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. И сега се връщаме. Шел, благодаря ви. Ще поставя въпрос, по който мисля, че вече чухме отговора. Да, наистина това беше за развитието. Je consiste à, à croire que les deux dimensions de solidarité има две измерения – външна и вътрешна солидарност, които са все по-важни. Но така или иначе, вие дадохте своя отговор по начин, който показа, че прекрасно разбирате този принцип. По-скоро се очудвам, че непрекъснато сме говорили за финансовата цел с 10%. Какво може да се направи така, че волята на Европейския съюз да се превърне в конкретен резултат и обещанието да бъде спазано. Има някои държави, които правят твърде малко. Има други, които правят всичко по силите си, за да се изпълнят целите, макар че не разполагат с достатъчно средства. Луи Мишел също се беше ангажирал с работата на държавите, членки Европейския парламент, комисията. Какво може да се направи така, че в бъдеще да се спазват големите принципи? Първо по международната политика, Жан-Клод. Мисля, че Шарл имаше предвид милионерите и в това отношение не сме си свършили работата. Имаме целите на хилядолетието, също така през март 2005 година те отново бяха подчертани от съвета. Но обикновено тези колективно взети решения се напомнят тогава, когато наближи някакво събитие. И се говори все едно и също. Но така или иначе, за мен тези цели на хилядолетието не са е, само нещо на хартия, за мен те са реални и би трябвало да доведат до конкретни резултати, с други думи да си изпълним поетите обещания. Тъй като до сега изпълнението е много слабо. Самият аз на следващия ви въпрос ще отговоря, че не съм пристрастен към Обединеното кралство, по-скоро съм реалист. Аз казах, трябва ни едно добро споразумение с Обединеното кралство. В крайна сметка, кой е този, който ще каже, че не ни трябва такава договорка? Ако Европейския съюз иска да има един активен и конструктивен член в лицето на Обединеното кралство, трябва да знаем какво иска пък от нас Обединеното кралство, но до сега не съм чул това да се обясни чисто и просто от британските политици. Същевременно имайте предвид, че този дебат не тръгна от Обединеното кралство, а от е, Белгия, Холандия и Люксембург. Така че нека сме реалисти и нека да видим какво точно иска Обединеното кралство, нека го формулира по-конкретно и тогава вече ще водим разговори с нашите британски приятели. Разбира се, че има граница, която никога няма да прекрачим. Ние не можем да поставим под заплаха четирите основни свободи. И не можем по този начин да отслабим най-важната предпоставка за вътрешния пазар. Не става дума за дебат в който да е водеща само едната страна. Преминали се границата, разбира се, че ще кажем не, но трябва да чуем желанията, но не искаме от друга страна някой да ни застава на пътя и да не можем да продължим напред. Ние искаме да развиваме своите економически политики, да ги правим по-общностни, а не да има само междуправителствени споразумения, както по време на кризата. Защо трябва някой да ни спира, ако иска да тръгне в друга посока? Това е основното, което съм казвал и което твърдя и днес. Вие ми поставихте въпрос за службата за външни действия. Аз няма да отговарям в детайли, тъй като мисля, че ако навляза в работата като председател на комисията, тогава ще мога да се запозная с детайлите. А за отношенията между комисарите ще кажа, че аз виждам себе си като безпристрастен арбитър. Така или иначе, моята задача като председател ще бъде да определям политиките, а не да навлизам в бюрократичната джунгла. Но така или иначе, все още не съм взел този пост. А иначе човек може да критикува който си иска от комисарите, но имайте предвид, че и министрите никак не им улесняват работата. Преминавам към въпроса за разширяването. Много важна тема Както и останалите бих казал, че през следващите 5 години няма да има разширяване и това е така, не само заради умората от разширяването, а просто не виждам коя е държавата, която да е готова след дълги и задълбочени преговори да се присъедини през следващите 5 години. Като казвам, че няма да има разширяване, не казвам, че е, това ще бъде принципа за винаги, Казвам само, че не ми се струва реалистично за следващите 5 години. но именно тази европейска перспектива помага на нашите източни съседи. И така или иначе започнаха тези промени през началото на 90-те години, но никой не е обещавал чудеса. Е, и статута на кандидат за членство трябва да се дава единствено на страните, които са изпълнили условията, а не да се правят е, и да се дават неизпълними обещания. Но, както ви казах, не очаквам разширяване през следващите 5 години. Благодаря и последния кръг въпроси по законодателната програма и по-малкото бюрокрация Моника Николай, след това Анжелика Милдер и след нея Франческо. Президента... Благодаря ти ги. Е, председателю, доброто законодателство не означава само приоритет за парламента и комисията доброто законодателство означава една добра политика за създаване на работни места, за растеж, което е основният ни приоритет. Имам два въпроса, свързани с законодателството. Първо, ще промените ли доклада за по-добро законотворчество в едно истинско упражнение по контрол на качеството на законодателния процес и по-специално спазването на принципа на субсидиарност? Това е първият ми въпрос. Вторият е какво възнамерявате да направите, за да се преборите с неравното прилагане на европейското законодателство? Нещо, което отслабва Европейския съюз като цял. Следващия оратор е Анджелика. Благодаря ви, господин Юнкер, за задълбочената дискусия и за присъствието ви тук. След тази дискусия мисля, че всички ще се съгласим, че имаме нужда от а, това под вашата егида новата комисия да работи по-добре от настоящата. Също така имаме нужда от нови политики с нов модел за управление, един модел, който да работи ефективно и ефикасно последните години по време на економическата и финансова криза се оказа, че фирми, чието управители са дами, са се справили по-добре с кризата. Затова ние като либерали сме за това да има равенство на половете е, в комисията. Споделяте ли това становище? Това цел ли е за вас? И какви действия ще предприемете, за да има равен брой жени и мъже в Европейската комисия? Преди да дам думата на Франциско, трябва да кажа, че всички, които искаха да се изкажат, ще имат възможност да го направят утре, когато започнем с оценката на настоящото заседание. Знам, че Петра, Жан, Мари искаха да се изкажат. Те е, ще получат думата утре, когато правим разбор на заседанието. Извинявам се, два часа вече минаха, така че няма как да продължи много повече. Франциско. Благодаря. Е, господин Юнкер, знаете много добре, че едно от последствията от економическата криза беше фактът, че трите институции е, поеха водеща роля. Това са Европейска Централна банка и една неевропейска институция МВФ. Заедно, разбира се, като трети, комисията ще защитите ли общностния метод и ще попречите ли създаването на нови структури, които не са записани в учредителните договори. Може би Обединеното кралство точно това иска и вие явно сте готови да им го дадете. Имате ли воля да използвате правото на Европейската комисия да инициира законодателни инициативи без намеса на държавите членки. И не на последно място, какво ще предложите по член 138 от договора за Европейския съюз за създаване на външно представителство на еврозоната, за което ние отдавна призоваваме. Благодаря. По последният въпрос, който зададохте, е, бих е, казал, че аз възнарявам да започна да се прилага член 138. Има предложение на комисията. То бе подадено през 1998 година и то си е на лице. Аз лично смятам, че е смайващо, че еврозоната няма един представител пред е, Бретън е, Лудс. Аз е, лично, като председател на Еврогрупата, мога да ви кажа, че в никакъв случай не е много приятно да се наблюдава тази хореография през годините. Аз бях там с Оли. Значи, двамата бяхме там, единия е, трябва да излезе, другия имаше представители на Франция, на Обединеното кралство, които искаха да присъстват. Беше смехотворно в очите на всички останали, така че е, в. Е, има, има разпоредба, която е, трябва да бъде спазвана и тя е, че съответните участници на международно ниво в Международния валутен фонд имат по един представител. И аз лично мога да ви кажа, че никак, никак не е, е приятно. Ние сме основен е, притежател на акции там, а нямаме един представител. Смятам, че ако това се случи, ние ще подсилим не само нашия имидж, но и нашата репутация. Освен това, за... бих определено бих казал, че искам да има а, достатъчен брой жени в комисията. В никакъв случай не съм казала нищо различно. В комисията в настоящия състав Чакайте сега, моля ви се, слушайте ме. Ти още в НП не ме слушаше сега. Ами той пет години вече е свикнал. Така, в момента има 9 жени в комисията и не мисля, че е, по-малък брой е, членове жени на комисията ще бъде приета от е, парламента. Не смятам, че могат да бъдат по-малко от 9. Не мисля, че трябва да кажем ясно на правителствата, че парламента няма да гласува комисия, в чийто състав не влизат достатъчен брой жени. Това трябва да се каже ясно на държавните ръководители. Само, че не разбрах другият въпрос за регламента за прозрачност. Какво но все пак нека да кажа, това е председателя, че е, в предходната комисия половината от комисарите, представители на либералите бяха жени, така че ние си бяхме свършили работата. И е, трябва и сега да си я свършим, да ви дадем съответните кандидати. Ако не се предлагат е, жени, въобще не давайте кандидатури. Това ние ще го обсъдим. Добре, добре, добре ще е, признавам ви, признавам ви тази заслуга. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui, oui, oui Señor Juncker, ¿y por qué después de tantas décadas quiere seguir usted en política? Господин Юнкер, защо след толкова години политика продължавате по същия начин и се върви все така? Жан-Клод Юнкер, ки а, а, Във всички случаи благодаря на господин Юнкер, защото той отговори на всички наши въпроси. Не беше лесно. Euh, Аплодисменти за него. Искам да му благодаря и искам да кажа, че утре в групата ще направим една оценка и всички, които се бяха записали за изказване сега, ще получат първи думата утре. После в 9.30 ще вземем окончателното решение. В 9.30 ще бъде оценката, а в Страсбург ще вземем окончателното решение. Благодаря и до утре.